да постигнем резултати, така че всички европейци да могат да живеят в добро здраве. А, а, а, така, след това изказване приключваме е, дискусията по тази точка. Е, утре ще гласуваме доклада в 12 часа, а сега е, пристъпваме към следващия доклад, доклада на госпожа Ева Жули по сътрудничеството с, развиващите се страни за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане. Като докладчик, госпожа Ева Жоли, е, има думата. Тя е и председател на Комисията по развитие. Давам ви думата, госпожо Жоли, за 4 минути. Да, господин председател, господин комисар, скъпи колеги, е, с известно удовлетворение аз ще представя тази вечер пред вас доклада за данъчното облагане и развитието. Е, е, аз мисля, че е, тази битка започна много, важ... много отдавна. Аз я започнах много отдавна и се радвам, че мога да я продължа днес в Европейския парламент. Искам да благодаря на колегите ми от Комисията по развитие, с които сътрудничеството беше особено плодотворно и се надявам това да се потвърди при гласуването утре. Тежко пострадала от финансовата и економическата криза и от увеличението на цените на скостопанските продукти. Развиващите се страни се нуждаят повече от всякога от нови значителни източници на финансиране. В е, обстановката на цялостна криза, мобилизирането на данъчните приходи, е, това е най-стария източник за развитие, е много голям залог, а също така и много голямо предизвикателство. Ефективните е, данъчни системи е, няма да бъдат достатъчни за финансиране на обществени услуги. Е, е чрез прозрачни системи е, тези е, обществени приходи са и основа за отговорни демократични е, системи. Увеличението на данъчните ставки по прозрачен начин не трябва да доведе до отмяна или намаление на обществените помощи за развитие. Това не трябва да бъде допълнително извинение за държавите членки, които са все по-склонни да намалят частта от техния брутен вътрешен продукт за подпомагане на развитието, защото обществената помощ за развитието е, трябва да се е, подобри, но все пак е абсолютно необходимо е, за страни, които са тежко пострадали от економическа и климатическа криза. Така че ние не трябва да заменяме помощта, а трябва просто да я пренасочим към изработване на ефективни данъчни системи, за които мултинационалните групировки да допринасят според реалните им печалби за за да може е, тези страни е, да върнат за себе си развитието, да намалят бедността, да компенсират загубите от е, митнически доходи, защото е освободен пазара и за да могат дългосрочно да се освободят от чуждата помощ. Но страните от юга не са жертви единствено на неефективността на техните данъчни системи, но също така и на данъчния дъмпинг, който им е наложен от чужди инстанции, от незаконни незаконни трансфери и от съществуването на данъчни убежища. Всяка година те претърпяват колосални загуби от данъчните приходи, е, които са повече от 10 пъти по-високи от помощите, които им се отпускат от богатите страни. Така че докладът напомня, че основните насоки от Организацията за е, сътрудничество и развитие е, са неудовлетворителни и дори са опасни, защото правни системи, които не подпомагат развитието напускат сивите списъци само защото подписват споразумения за автоматичен обмен на информация и те създават иллюзия за легитимност на данъчните обежища и в края на краищата пречат на подпомагането на развитието. Трябва да се сложи край на данъчните обежища. Това е от ключово значение за развитието на тези страни и трябва да бъде абсолютен приоритет на Европейския съюз. Той трябва да поеме своята отговорност, той трябва да е, изработи ясно и задължително законодателство, придружено с реални механизми за санкции, за да се е, спрат данъчните убежища, които са оръжие за масово унищожение срещу бедните страни. Трябва да възпрепятства манипулирането на печалбите и различните трансфери, които се осъществяват от европейските интегристи, които използват и злоупотребяват с вредни данъчни системи. Трябва да се наложи създаването въвеждането на прозрачни международни механизми, те да бъдат задължителни и да задължават всички мултинационални групировки е, автоматично да декларират печалбите, които съществяват и е, какви данъци плащат. И във всяка страна това трябва да се прилага. Това е първа необходима крачка, за да се спрат тези, е, които се обогатяват на гърба на бедността на южните страни. По този начин Европейския съюз ще си възвърне доверието на гражданите. Е, благодаря на госпожа Ева Жули. Е, сега пет, е, четири колеги са изявили желание да вземат думата. Първо давам думата на госпожа Басеско за една минута. Госпожа Басеско. Domnule președinte, în condițiile actualei crize благодаря, господин председател. В настоящата економическа криза доброто управление на данъчната политика е въпрос и за Европейския съюз, и за страните извън него. Всяка страна има отговорността да решава сама за своята данъчна политика и за това ние не би следвало да създаваме бариери, а да развиваме сътрудничеството между страните. Борбата с данъчните убежища е основен приоритет. Страните, кои имат, които имат затруднения с приходите, окоръжават и криминални елементи. Ние трябва да се борим с това. Трябва също така да се засилва обмяната на информация между страните членки и да окоръжаваме развиващите се страни да участват в съответните международни форуми. Благодаря, госпожо Басеско, казва председателя госпожа Вестлун сега. Не, тя не иска да се изкаже. Госпожа Келър. Thank you. Данъчното облагане е много важно, когато говорим за политики за развитие. Тя е, това е ключов елемент от политиката за развитие, защото без съответна данъчна система, без съответна политика за данъчни обежища, никога няма да бъдем последователи в нашите политики за развитие и точно това и се случва в момент. Затова приветствам доклада и се надявам, че утре няма да го разводните. Искам да изкажа похвала за съобщението на комисията, но там има проблеми. Не се коментират проблемите в ОИСР, е не се говори за данъчните обежища. Ако искаме да се съобразяваме с договора от Лисабон, да работим по нашите политики за развитие, трябва да предприемем действия сега. Затова подкрепете напълно доклада. Благодаря, госпожо Келър. Сега господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Сътрудничеството в областта на данъчното облагане е нещо необходимо, е, тъй като а, данъчната политика е един от основните стълбове на цялата ни а, валутна политика. Така, но все пак, а, Европейският съюз не може да изнася, така да се каже, доброто управление в данъчната политика. В различните трети страни имат избор на такава политика в зависимост от собствената си ситуация. Две основни забележки имам. Първо, относно споразуменията за економическо партньорство с отделните трети държави. Дори и те да нанасят вреди до някъде, задължават тези държави да спазват някакви, някакво добро, правилно данъчно облагане. Вярно е, че голям брой държави е, губят много. Но това е част също и от съгласуваността на данъчните политики в областта на сътрудничеството и за помощите за развитие. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Таманаки, комисарим. Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да благодаря на Европейският парламент и на Комисията по развитие за този доклад. Радвам се да видя, че доклада на госпожа Ева Жули допълва посланието, допълва и подсилва посланието на комисията в това отношение. Този доклад набелязва много амбициозни цели – и е, дава силни насоки за Европейския съюз е, за е, това как да се мобилизират приходите в развиващите се страни. Този проблем е много важен за устойчиво развитие, за създаването на обществени блага, за постигането на целите за развитие на хилядолетието. Имаме нужда да подобрим синергиите между политиките по развитие и данъчно облагане и да подпомогнем държави, развиващите се държави да изградят по-добри стратегии за данъчно облагане и по-добра администрация. Изправени сме пред тежки проблеми. Аз лично бях силно впечатлена от вашите цифри, където се казва, че стоеността на, нелег... на незаконните потоци в... от средства, които всъщност не влизат в данъчното облагане, е около 10 пъти по-голям спрямо те законните такива. Ние трябва да подкрепим едни ефективни системи на данъчно облагане на местно ниво в тези трети страни и след това да си сътрудничим с тях, да изградим една честна, справедлива рамка за данъчно облагане и да се борим заедно срещу а, укриването на данъци и нелоялна конкуренция. Комисията ще направи а, всичко възможно да вземе предвид по-добре да, заеме, да, да пред, предвиди по-добри мерки в това отношение и също така да съгласува действията си е, с, с Световната търговска организация. Искам да ви уверя, че сме а, е, напълно ангажирани да подкрепяме данъчните преходи в отделни държави за осигуряване на изграждането на капацитет и а, това чрез различни международни инициативи на международно ниво и координирана дейност от страна на дарителите. А що се отнася до другият елемент, комисията счита, че данъчното укриване и ам, нелоялната конкуренция в това отношение за а, основен обект на борба на национално ниво. Целта е да се справим с тези предизвикателства и да насърчим по-добро международно сътрудничество в областта на данъчното облагане. Голяма част от работата вече е, е за по голяма част от тези проекти вече се работи. Разбира се, комисията беше подкрепена финансово от Европейския парламент и благодарение на тези 7 над 700 хиляди евро бяха отпуснати от парламента, за да се подобри а, действието на комисията в това отношение. изградиха се различни семинари, най-вече за Африка, за подобряване на прозрачността. И а, също така се проведе една друга конференция под шапката на Обединените нации за мобилизиране на националните възможности. Имаше също различни споразумения в това отношение. И комисията подготвя един документ за прозрачността на данъчното облагане, като това ще бъде направено държава по държава. Миналият, сега през този януари имахме едно обществено консултиране и ще продължим да работим по този важен въпрос. Смятаме, че това ще подмогне държавите извън Европейския съюз да се борят по-добре с укриването на данъци. Считам, че доста напредък може да бъде направен в тази насока и се радвам също така да видя, че темата за данъците е включена в дневния ред, както на Г20, така и на Г8. Благодаря. Благодаря. Прекратяваме дебата по този въпрос. Гласуването ще по доклада на госпожа Жули, ще се проведе утре на обяд.